да попълни декларация, че не упражнява дейност несъвместима с нейните дейности в Европейския парламент. Освен това, съм получила съобщение, че тя ще бъде член на Комисията за отношенията с Япония. Групата за приятелски отношения с Япония има ли